Uh, Уважаеми колеги, добре дошли на нашето изслушване. <clears throat> Това е във връзка с мисията в Польша и заключенията. Изслушването на ситуацията в, на по въпроса за правовия ред, аз приветствам уважаемите оратори днес. Организира се като а, следваща стъпка след а, мисията на Либе, която се проведе от 19 до 21 септември. Аз имах честа да бъда председател на тази мисия. Програмата е структурирана в три части. Първата част на нашето изслушване ще бъде с господин Франц Тимерман, съместник председател на Европейската комисия и във връзка с, с представителя на а, а, Република Полша. Съжалявам, каз, да, ние поканихме полския министр на а, правосъдието, но за съжаление те не приеха поканата да присъстват тук на нашето изслушване. Искам да напомня за рамката на мисията, която се проведе, както казах, през септември. И тогава не беше възможно да се срещнем с министра на правосъдието, за да обсъдим реформата на съдебната система. Обсъдих го с полския а, посланник. Просто исках това да стане ясно. Направихме всичко по силите си, за да поканим а, представители на полското правителство. И така също така помолихме австрийското правителство, председателство, извинете, и бъдещото румънско председателство по втората част на заседанието ще чуем представител на Венецианската комисия и полския омбудсман. Третата част ще бъде а, с представители на академичните среди. След всяка сесия ще има въпроси и отговори. Преди да открия Искам като председател на делегацията да споделя с вас някои основни констатации на мисията от 19 до 21 септември. Проекто доклада на мисията беше изпратен на полските власти за информация и за предоставяне на коментари. След това доклада на мисията ще бъде оповестен. Полската версия ще бъде представена. След това доклада ще бъде представен в комисията Либе в началото на декември. Целта на мисията беше да се разбере реформата, която се провежда в полската правосъдна система целите, въздействието на, на правната ситуация в Полша. Мисията се проведе в рамките на член 7 или не първа на договора, който беше задействан на 20 декември миналата година а, от Европейската комисия. Делегацията на Либе се срещна съвсем с Сената, с представителите на ОССЕ, бюрото за беженците и така нататък. Парламентарната делегация иска да благодари на всички наши събеседници за времето, което ни отделиха. Делегацията се постара да се срещне с максимален брой събеседници и съжаляваме, че не можахме да се срещнем с всички. Не Всъщност това беше комисията, не беше парламента. Като председател на парламентарната делегация, макар че ние работехме заедно, аз отчитам, че е напълно легитимно полските, а, полските власти да направят реформа на съдебната система. Много внимателно изслушах обясненията на полските власти за предприятите реформи. Полските съди също така действат като европейски съди с, а, за безпристрастно прилагане на европейското българското законодателство. След като чухме всички всички събеседници, аз съм загрижен от кумулативния ефект, който може да доведе до това, че ще има а, голямо въздействие а, нормалните съдилища, първоинстанционните и висшите съдебни, инстанции. Ние сме загрижени от нарушение или риск от нарушение на, а, а, на закона, независими и безпристрастни съдилища и в някои от срещите показаха, че все по-трудно да се а, работи по репродуктивните права. Срещнахме се с някои а, неправителствени организации, а, според които положението се влушава. Всичко, което казах, пред, презента... в тази презентация ще бъде включено в изложението, което ще направи в началото на декември. Ние започваме изслушването и започваме с институционалната му част и ще приветствам първо заместник-председателя на комисията господин Франц Тимерманс, който ще говори 15 минути. Франц, имаш думата. Благодаря. Благодаря. Благодаря на комисията Либе за организирането на това изслушване, особено във връзка с независимостта на съдебната система. Много благодаря за много интересния доклад, който направихте току-що за посещението на Польша, който което е в съзвучие с, с загрижеността, която аз вече много пъти съм изразявала от името на комисията. И сега, ако ми позволите, ще ви дам малко актуализирани данни сред, след последната ни среща, която беше на 28 юни. Някои от проблемите са свързани с реформа на Върховния съд, на Националния съд, съвет на Съдебен съвет, дисциплинарния режим, Конституционния съд също така. Основните съображения за активирането на член 7 през декември 17 година беше кумулативния системен ефект върху върху а, съдебната система намалява а, властта на съдебната власт. Общия, общата схема на тези реформи е, че изпълнителната и законодателната власт може да се намесва в цялата структура на съдебната система. Съжалявам, че трябва да ви кажа, че до днес никой от проблемите повдигнати от комисията не получи отговор от полските власти. Системният риск за правовия ред продължава да съществува. Има и нови развития. Същевременно дисциплинарни служби, назначени от Министерството на правосъдието, започнаха предварителни <coughs> заведоха предварителни дела срещу а, съдии или а, поискаха предварително решение от а, съдилищата. Беше съобщено също така, че дисциплинарните служители, назначени от Правосъдното министерство, отказаха съдиите да бъдат придружени от правните им съветници. Това е, е изявление на пет полски съдии, които говорят за заплахи от дисциплинарни действия срещу съдиите, които се изказват свободно и искат приюдициално решение. Едно друго решение е броя на е, молби за преюдициално решение, издадени от полските съдилища. В момента има пет въпроса на преюдициални въпроси и а, за върховни а, съдебни инстанции и останалите са на първоинстанционни съдилища. Това е на базата на нашето предложение. В първи случай съда реши да приеме ускорено изслушване и на дело от 12 февруари следващата година. Бяха направени критични изявления от изпълнителните власти и прокуратурата дори призова един от, едно, е, един от е, съд, съдилищата да изтегли изход, е, въпросите си. Върховния съд реши на 2 август да суспендира решенията на по-долната инстанция. Президента на републиката отхвърли молбата за удължаването на мандата на седем върховни съдии. През юли 15 съдии бяха а, разгледани за пенсиониране. 22 от 27 съдии, засегнати от новите пенсионни правила, бяха отстранени. Това е включително и председателя на Конституционния съд, който има мандат до 2020 година. Както знаете, на 24 септември комисията реши да а, изпрати Полша в а, Съда на Европейските общности. След молбата на комисията, заместник председателя на съда на 19 октомври реши провизорно да наложи междинни мерки, които влязоха в сила веднага и те отговориха провизорно на всички молби на комисията. Миналата седмица се проведе изслушване в съда за междинните мерки. Польша даде на комисията а, доклад за състоянието на а, приложението на репроките в доклада. След а, а, решението на а, Европейския съд, а, Върховния съд привика всички съдии да се явят на работа. Всички 22 съдии се върнаха на работа, някои получиха дела. Изключително важно а, да а, о, бъдат а, на работните си места съдиите, докато се очаква съдебното решение. И аз забелязвам с загриженост, че законодателното изменение е необходимо, за да се по, даде възможност на съответните съдии да се върнат. Не е предложено такова изменение до този момент. Забелязах също така една неодавна внесена резолюция, в която се казва, че съответните съдии все още са пенсионирани. Това също така показва а, възможностите а, и а, състоянието на съдебната независимост. На 17 септември Европейската мрежа реши да суспендира членството на Полския национален съвет – тези мерки трябва да се разглеждат на фона на Конституционния съд на Польша на 17 септември главният прокурор, който също е министър на правосъдието, разглежда механизма според договор за функционирането на Европейския съюз като система за организиране на полската правосъдна система. Тази молба е, а, противоречи на основите на нашия съюз. Предварителните механизми са а, стълбовете, които подкрепят правовия ред на Европейския съюз и цялата му система зависи от пълен и невъзпрепятстван достъп. Не би трябвало да има намеса от други власти. Що се отнася до Конституционния съд, неодавна полския омбудсман съобщи, че отново се променя <clears throat> системата и един незаконно назначен съдия беше назначен е, е, беше включен. За съжаление, днес не мога да докладвам положителни явления. Необходимо е полските власти бързо да променят е, действията си. Съдът ще вземе окончателно решение за нарушенията по-късно през следващата година. За въпросите, които не са част от процесата на нарушенията, разглеждани от Европейския съд. Комисията остава на разположение на Полша заедно да се разрешат проблемите. Позволете ми да подчертая това още веднъж. Комисията иска диалог с полското правителство, за да се решат проблемите. Това е европейския начин, чрез диалог. Комисията е пазител на договора. Ние трябва да сме сигурни, че разделянето на властите е гарантирано. Това е основен принцип на функционирането на Европейския съюз. И подобно на Европейския парламент, Европейската комисия признава правото на всяка държава членка да реформира съдебната си система, но това не означава на ограничението или слагането на край на разделението на власти и налагането на политически контрол. Ние не оспорваме правото на полските власти да провеждат реформа. Непрекъснато повтарям, искаме да решим този проблем чрез диалог на базата на нашите становища и конкретни стъпки, които трябва да се предприемат. И в заключение искам да напомня, че поддържането на върховенството на закона е обща отговорност на всички институции и е важно Комисията и Европейския парламент да продължат да работят в тясно сътрудничество. И искам тук да добавя и съвета, защото има конкретна отговорност по член 7. Отново <clears throat> искам да апелирам към полското правителство. Помогнете ни да решим този проблем на базата на принципите в член 2. Това сме ние като европейци. Това е единствения начин да се върви напред, зачитайки върховенството на закона, разделението на властите и независимостта на съдебната система. Всеки полски и всеки европейски гражданин имат право на това. И нека да кажа това, което каза председателя. При аполските съдии са и съдии на Европейския съюз. И като се помогне на полските съдии да тълкуват европейското право, а, нашия правен ред е неделим и то трябва, и той трябва да се поддържа в принципа на разделението на властите, който трябва да бъде действащ принцип. Благодаря, господин комисар. Сега трябваше да проведем трябваше да чуем правителството за баланс, но правителството не изпрати представител. Затова преминаваме към въпросите. Най-напред членовете на делегацията във Варшава, за да чуете техните въпроси. Не всички колеги са в залата по различни причини, но тези, които са в залата, ще получа думата. Най-напред господин Енгел. Вие бяхте член на делегацията от НП. Благодаря, Клод. Мисля, че мога да бъда кратък, защото обстоятелствата са такива, че получихме потвърждение на това, в което отдавна бехме убедени. Мисията в Полша беше в момент, в който мнозинството смяташе, че ние нямаме работа там, че, че сме на някаква проучвателна мисия, но, но нищо повече. И езика, който чухме на редица места, не беше особено дружелюбен. Няма напредък по темата, която ни тревожи, защото официална Полша никога не е показвала, че има желание да, да мръдне и на сантиметър. Фактът, е, че правителството не е представено днес, е, говори за това, че няма е, желание и воля да се води диалог с комисията. Преди нямаше желание за диалог с нас, когато бяхме там през септември. И и тук няма, за съжаление, представител на официалните власти. Ние трябва да убедим полските власти, че са тръгнали по грешен път и да показваме на общественото мнение, че не сме престанали да се вълнуваме, че няма да пуснем и мерките, които са предприяти, ще срещат нашия отпор. Аз мисля, че може би на последните избори в Польша, може би стана ясно, че има промяна в нагласите и че поляците може би си дават сметка, че правителството е тръгнало по път, който може би ще ги изведе от Европейския съюз. Те очевидно не искат това. И наш дълг е да помогнем и да подкрепяме полските граждани в желанието им да са част от ценностите, които ни обединяват. Политическия контрол върху съдебната власт не може да се приеме, не е част от тези ценности. Натрупания ефект на мерките в Полша е равносилен на политическо правосъдие, е, нещо, което не се приема в е, Европейския съюз и това трябва непрекъснато да се казва. Господин Енгел, Барбара Спинели е другият член на делегацията, който изрази желание да се изкаже. Заповядай. Благодаря, господин председател. Благодаря заместник председателя Тимерман за изложението му. Аз бях в Полша като член на мисията и мога да кажа, че за съдиите, с които разговаряхме, е много важна дейността на парламента и на Европейската комисия. има ясно очакване е, към е, посланията от нас и от комисията. Що се отнася до член 7, не знам дали колегите, другите колеги в делегацията имаха моето впечатление. А именно, има по-силни очаквания към съда, отколкото към член 7. Не защото член 7 е, има незначителна важност, но по-скоро от гледна точка на ефикасността и вероятността да се приеме на съда се гледа като на висшият орган, който би защитил основните права и свободи. Има нещо, което искам да спомена тук. То е насочено към заместник председателя Тимерманс – Разбирам, че това, което казваш, е само в рамките на съдебната система и, не навлез... и разбираме, че не навлезе в тематиката на нашата резолюция. Но върховенството на закона включва основните свободи и пак във връзка с нашата мисия в Полша – констатирах, председателят на делегацията също сигурно си е дал сметка, че има много права, които са изложени на опасност в Польша. Имам предвид по-конкретно правото на напълно независима преса, също така репродуктивното здраве, Имам предвид закона за абортите, който не беше прият в крайния си вид, така както искаше правителството. Още нещо, което отбелязах, беше много важната роля на църквата. чухме като, почти като орган, който има власт определен от Конституцията, чухме това от множество организации, които работят в областта на защита, права, защита на правата на човека. Благодаря, госпожо Спинери, Това са членовете на делегацията, които присъстват. Сега ще дам думата на колегите, които пожелаха да се изкажат по реда, по който пожелаха да се изкажат. Преди това искам да коментирам това, което каза господин Енгел за положението на парламентарната делегация. Ние показахме, че това не е проучвателна делегация а е във връзка с нашето, с нашите правомощия да дадем своето съгласие. Показахме това много ясно на полските власти, че сме че това е целта на нашата мисия. Искам колегите да разберат нашата роля. И в е, хода на диалога, подчертан от е, първия заместник председател, ние искаме да водим този диалог от гледна точка на ролята ни като орган, който дава своето съгласие. Така, господин Бони е следващия в списъка. Аз ще говоря на полски. Искам да благодаря на членовете на делегацията. Благодаря ви за работата. Чакам доклада ви, за да може да бъде обсъден и да формулираме заключения. Благодаря и на господин Тимерманс за много точното и убедително представяне на фактите и тяхното тълкуване. Много е важно това, което предприе комисията, а именно тя се обърна към съда с искане за издаване на временно решение. Тоест, ние навлизаме в един правен спор, а, а, не водим само политически спор. Онези, които казват днес, че а, всичко това е критика към Полша и защо трябва да разговаряме в този дух, искам да ви кажа пределно ясно. Рецептата е много ясна. Първо, да се съобразим с решението на съда. Второ, да сътрудничим с съда и европейските институции. Пример за отсъствието на подобно сътрудничество е неприсъствието на министра на правосъдието. Когато водихме е, подобни разисквания за Унгария, министра на, на правосъдието на Унгария присъства. По-нататък е, изпълнение на препоръките на Комисията за върховенството на закона и да се преразгледат решенията, свързани с Конституционния съд. Защото всяка цивилизована страна има нужда от Конституционен съд и е необходимо да се отмени това разрушаване на Конституционния съд. Тук няма място за политизиране, което е израз на желанието за слагане на ръка върху държавните институции. Мнозина биха казали, че това въжи не само за съда, но и за медиите. А е съвсем наскоро и за функционирането на финансовите пазари в Польша. Така че е време да използваме тази много проста рецепта. Да спрем, да, на, да спрем да анализираме европейското право и да се върнем към сътрудничеството и диалога. Благодаря, господин Бони. Малин Бьорк е следващото, което има дома. Благодаря. Благодаря за присъствието, господин комисар, заедно с колегите ми от една многопартийна група. Е, ви написахме едно писмо. Сигурно не сте имали време да го прочетете. Когато говорим за върховенството на закона, е време да видим а, кои са жертвите и срещу кого е насочено отсъствието на върховенството на закона. Ще спомена само два примера. Предложение отправено към Конституционния съд да се направи проверка за конституционност на аборта само в случаите аборта да се разрешава само когато има опасност от сериозно вреждане на плода. Друг случай са ЛГБТИ. Въпрос, който беше разгледан в нискоинстанционен съд. Решението беше, че е имало е, дискриминация, а прокурора се обяви против това решение и отнесе въпроса към, върхов... към Конституционния съд. Когато говорим за върховенството на закона, трябва да видим до каква степен застрашава отсъствието на върховенството на закона живота на хората. Комисията трябва да да направи анализ на това срещу кого е насочено отсъствието на върховенството на закона. Господин Юрек. Благодаря, господин председател. Надявах се, че ще мога да взема думата след членовете на делегацията – защото аз трябваше да бъда член, но бях изключен, защото полски депутат не може да участва в разговорите с комисията. Много странно изключение. За щастие това не можа да спре разговорите. Вие можахте да разговаряте с полския посланник в Европейския съюз в Полша и той изрази гледната точка на правителството. Сега, от гледна точка на функционирането на Европейския съюз и правата на човека, в този дебат Надявам се да чуя вашата позиция и позицията на господин Тимерманс. Както знае господин Тимерманс и както повечето от нас знаят, разговорите за съдебната система в Полша доведоха до това, че вече не се изпълняват заповеди за арест въз основа на произволни решения на някои държави членки. Имаме такива случаи, например от Италия. Италиански съдя отказа. Политическата свобода, свободата не е само взаимоотношение между страните. Свободата се отнася и до това полските граждани да имат правото, престъпниците да бъдат преследвани. И полските граждани имат правото да се чувстват в безопасност. Не само комисията и парламента, но и държавите членки на Европейския съд могат в съответствие с договорите да се обвиняват една друга по отношение на е, нарушения на член 2. Факта, че 10 държави членки обвиняват е, други държави членки, означава ли това, че те могат да не спазват задълженията си? Аз мисля, че комисията би проявила безпристрастност, ако реагира на подобна практика тъй като тя е опасна за полските граждани. Функцията на полската държава е да защитава обществото срещу престъпниците. Това не е дебат само между органите на Европейския съюз и полските власти, но е също така е, и нападка срещу полското общество и полското, е, и полското законодателство. Аз е, Уважавам колегата Спинели заради работата й, но бях много очудена от това, което тя каза. Законът е социална инициатива, а именно закона за абортите все още не е прият. Не смятам, че закона трябва да бъде спрян просто защото определена група не го иска. Закона срещу абортите беше е, представен по инициатива на граждани. Аз много съжалявам, че тук няма представител на инициативата, за която говорим. Аз попитах според полския закон – кой има, кой е авторизиран да представлява инициативата. Аз не разбирам, аз не знам защо тя не е тук. Всъщност това е отказ от сътрудничество между гражданското общество и властите. Не ми хареса това, което каза госпожа Спинели за църквата. Тя е част от гражданското общество. Също както медиите. Всеки един от нас има право да участва в дебата и да представи доводи, които според него са правилни. Госпожа Спинели зададе въпрос за закона. Нека да кажа, че в преамбюла към Конституцията се казва, че ние сме благодарни на своите предшественици за християнската култура, която са ни завещали. В Закона за функциониране на Европейския съюз се казва, че трябва да водим диалог с църкви или религиозни власти и не виждам Европейския съюз да изпълнява това задължение. Но да критикуваш едно общество за, за това, че то има определени възгледи, е странно. Подготвяйки се за този дебат, аз прочетах книгата на Митеран за перманентни те а, преврати. Франсуа Митеран казва, казва, че Той говори за легализма, който не отговаря на потребностите на страната. Кога е написано това? Когато Дегол написа правилата на, на страната. Тези сравнения не са доводи. Искам само да кажа, че ние не бива да допускаме разделение в Европейския съюз. Това, което е, обсъждаме тук, са възгледи и становища в Польша. Не говорим. Последният ми коментар е адресиран към председателя. В договора се казва, че комисията следи за спазването на договорите като се грижи обаче за разделението на властите. Изчакайте окончателното решение. Господин Верховстат наскоро обвини Европейския съвет, че не изпълнява основните си задължения. Комисията не може да нарежда на никого. И ако съветът не се съобрази с призив на комисията, няма защо ние да се съобразяваме с това решение. Благодаря. Да чуем следващия оратор. Аз не съм участвала в делегацията до Полша, имаше споразумение между полските делегати да не участват в това посещение, тъй като то бе е, замислено така, че да събира данни по един не съвсем обективен начин. Е, господин Юрек е, говори за реформите на Дегол току-що. За какъв вид политически промени става дума? Какви са реформите на администрацията и съдебната система? Каква е целта реформата на съдебната система е, би трябвало да направи процедурата по-ефективна и производствата по-ефективни. Е, в крайна сметка това е декларираната цел, но действителността показва, че производствата продължават много по-дълго, отколкото преди. И е, хората не вярват на справедливостта на съдиите, които отсъждат делата. Е, това проличава и от броя на базивните е, жалби е, срещу решенията на първоинстанционния съд. Не е трудно да се види в крайна сметка каква е целта на реформата – най-вече е, подмяна на състава на е, съдилищата и то най-вече на върховните съдилища. Е, целта на реформата бе очевидно да се поставят подходящи съдии на ключови места – близки до правителството. Това показа и едно проучване на дисциплинарната комисия към съда. Господин Тимас Ман също съобщи нещо подобно. Има случаи на дисциплинарни производства срещу съдии, при които не се позволява съдията да бъде съпроводен от защитник, от съдия, от адвокат. Нещо, което противоречи на принципите на съдопроизводството. Вярвам, че се шири корупцията. Имаше немалко корупционни скандали във връзка с финансовия надзор. Оказва се, че именно членове на този върховен финансов надзор искат подкупи от банкери в Польша. И не можем да говорим за истинско независимост на съдебната система, на властите, престъпността е проблем, а същевременно не можем да разчитаме, че извършителите на престъпленията ще бъдат наказани, тъй като нямаме доверие в е, съдебната система. Европейският е, е, съд в е, предварителното си решение също заявява, че системата очевидно не работи ефективно и не буди доверие. Тъй като представителите на комисията ще трябва да ни напуснат скоро, ще помоля всички да бъдем по-дисциплинирани в изказванията си. И много моля колегите да се придържат към регламента от две минути максимум. Господин Бойт е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Господин Файкт господин Тимерманс, министърът на правосъдието не проявява желание да разговаря с нас. Въпросът е дали е, действително можем да говорим за един е, открит, е, непредобеден диалог. Е, е, като че ли не. Е, защото очевидно в този случай става дума за, за диалог, в който единият говори, а другият трябва да се подчинява и да слуша. Може би и по тази причина няма, е, така да се каже, желание за среща и диалог от полската страна. Е, в Полша е, хората са ориентирани към християнството е, и е, не желаят. Е, да се убива живота в майчината отрова. Трябва да се съобразяваме с тези е, други католически ценности – Същевременно са изправени пред един парадокс, когато става дума за мисулмански ценности, сме готови да се откажем от собствените ни в името на спазването и защитата на мисулманските ценности. А сега се оказва, че не можем да се съгласим с нашите европейски религиозни и католически ценности в една държава, която в крайна сметка суверенно може да решава тези неща. Аз много се надявам, че Польша ще успее е, да е, отстоява своите интереси, своите принципи и ценности, независимо от това е, какви усилия полагат Сорос и други, за да отклонят католическа Европа от правия път. В 15.30 комисарят е, трябва да ни напусне, затова ще чуем София Инфелд е, и госпожа Виентелска. Първо Софи. Да, благодаря, господин председател. Е, що се отнася до изказванията на господин Юрик, аз мятам, че Просто това показва как не би трябвало да се отнасяме към нещата. Давате му толкова време да говори, а след това окастрате времето на другите. Господин Вайкт, Дневният ред в този случай е нещо съвсем различно. Тук не става дума само за техническите аспекти на реформата на съдебната власт. Е, става дума за редица нарушения, е, свързани с правата на жените, на ЛГБТ и е, свободата на изразяване, свобода на вероисповеданията, свобода на, на професионалния избор и така нататък. И на практика не става дума за разрушаване на някакъв естествен ред, е, както тук пледират е, и говорят е, господин Юрик и господин Пойкт. Вие като че ли излизате от средновековието и от, така, от позицията на мъжа, който, видите ли, се ползва с власт и, с, и доминира обществото, решавате, че някой се намесва в вътрешния ред на Польша. Не. Е, става дума за много по-други е, нарушения и включително и вашето поведение доказва това. И така. Е, тук става дума не за полския народ, не за полските граждани, става дума за полското правителство. И, впрочем, най-многобройните митинги в Польша бяха организирани в защита на ценностите, които повечето от нас тук защитават европейските ценности. Не става дума единствено за съдебната система. Трябва да обхванем всички системни нарушения на европейските принципи и ценности – в това число и върховенството на закона. Забраната на абортите, събраната на съ... и ограничаването на правото на свободно събиране, издружаване, не спазване на прав... решенията на съда, на Европейския съд редица неща а, са свързани с а, срещата, която провеждаме тук и изобщо с производството срещу Польша. Нарушават се не само принципи като независимост на съдебната власт и разделяне на властите, а и много-много други неща, които, е, някои от които аз споменах тук. Тук става дума за интегритета на Европейския съюз като общност на ценностите. Ние защитаваме тези ценности и заради това предприемаме тези действия. Не, защото става дума за технически аспекти. Последният оратор от комисията, госпожа Вишневска. Благодаря, господин председател, господин комисар. След като чух и е, преждеговорившата, едва ли имам какво да е, спомена. Очевидно, е, аз съм горда за това, че съм полякиня. Аз съм избрана да служа на Полша в е, Европейския парламент на Обединена Европа, но представителите на Польша, които взеха думата преди мен и които също са избрани пряко в Польша, не отразяват правилно реалността. Госпожа Кодринска в нейното изказване използва език, който е, меко казано, неподходящ. Е, не, е, тези изрази, които тя използва, са много далеч от реалността в Польша. В момента. Ние имаме е, съдии, които непрекъснато реагират на телефонни обаждания и Това бе характерно най-вече за периода на предишното правителство, но трябва да ви кажа, че във връзка с 100 годишната от полската независимост а, имаше мирни походи и демонстрации, на които ход, хората отбелязаха 100 годишнина от извоюването на полската независимост и се обявиха за реформа на съдебната система, така че да се установят принципите на независимата съдебна власт. промените, които бяха започнати, бяха водаха в крайна сметка до добри е, решения. Едновременно с това е, се направиха е, промени в пенсионната възраст. 65 е, годишна пенсионна възраст с съдиите, при положение, че за фермерите, които се трудят при трудни условия, се повиши пенсионната възраст с 12 години. Да, благодаря. Господин комисар, може би ще можете да отговорите. Като че ли нямаше чак толкова много въпроси, а по-скоро изказвания, мнения, но все пак ви давам думата. Благодаря, ще се опитам да реагирам на всичко, което беше казано и ще отговоря на няколко въпроса, които ми бяха зададени. Позволете ми да започна а, с най-големият източник на оптимизъм в тази дискусия, а именно полския народ, поляците. Гражданското, общеще, гражданското общество в Полша е жизнеспособно. Поляците мислят със собствените си глави. Без тях, каквото и да направим ние като комисия или като Европейски парламент, ще има малък ефект, но благодарение на тях това, което правим, в крайна сметка ще бъде успешно, защото преобладаващото мнозинство на поляците искат да бъдат част от тази общност на ценностите, а именно Европейския съюз. Преобладаващото мнозинство. Критикуван съм от някои хора през последните 4 години, които казват внимавай това, което прави ще доведе до много евроскептицизъм в Полша. Полша ще обърне гръб на Европа. Всъщност подкрепата за Европейския съюз в Полша се увеличи през този период. Така че поляците много добре могат да мислят самостоятелно, благодаря ви, и те мислят е, като истински европейци, което ме довежда до второто нещо, което исках да кажа и на полското правителство, и на хората тук в тази зала, които подкрепят позицията на полското правителство. Ако разбирате, че вашето, правит, вашето население иска да бъде част от тази общност на ценности, вие трябва да разберете, че ако сте член на тази общност, това означава правила, много ползи и правила, и права, но и правила. И едно от основните правила на този клуб е да се зачита върховенството на закона, защото иначе клуба не може да функционира. Казвам го това по най-практичен начин. Нашия вътрешен пазар функционира, защото всеки гражданин може да има гаранция, че правото на Европейския съюз се прилага еднакво навсякъде. Това е единственият начин, по който може да имаме вътрешен пазар. А кой ще провери дали е така? <clears throat> Националните съдии. В тази роля националния съдия е европейски съдия. Ако националният съдия има някакви съмнения за приложението на европейското право, този съдия може да потърси правилното тълкуване от Европейския съд, съда на Европейския съюз. В този смисъл Европейския съд и е Национален съд. Това е единствения начин европейското законодателство да се прилага еднакво в целия Европейския съюз. Ако направите така, че национален съдия да не може да, го, да действа така, или да му попречите да зададе въпрос на Европейския съюз, съюз европейското право е застрашено. Искам да, при, да привлека вашето внимание върху това. Това е необходимо за функционирането на Европейския съюз. Именно съдилищата да бъдат независими и съдиите да бъдат не само професионалисти, но и да бъдат независими. И това ме довежда до второто нещо, което искам да кажа. Да, а, разбира се, има други теми по правата на човека. А, ще ги обсъдим по друго време. В общи линии, защитата на основните права и на върховенството на закона е нещо много лично. То се отнася за всеки гражданин. Всеки гражданин има право да разбере, че са защитени от, от закона като всеки друг, без никакво разграничение. Това е основният елемент на правовия ред в Европейския съюз. Не трябва да се прави разлика поради принадлежност към някакво мълцинство, цвят на кожата или така нататък. Закона не става инструмент на мнозинството да налага дисциплинарни мерки на мълцинството. Това е изключително важно за една държава и ако разгледам политическите програми на тези хора, които вярват в нещо като управлението на културното мнозинство, още една причина, поради която трябва да защитим съдебната система, основните права и върховенството на закона, защото във всяка държава членка, всеки отделен човек има еднакви права на защита. Ако погледнете всичко от равнището на Европейския съюз, ние, Европейски съюз, сме мнозинство, германците са мълзинство. Именно за това ние не трябва да бъдем доминирани от една сила, от едно мнозинство. И настоявам на това, защото това е по-широкия проблем. И кои са първите жертви, ако не се прилага това правило? Малцинствата. От, винаги оттам започват проблемите не е тайна защо мълцинствата са подложени, изложени на натиск е, сега. И какви са последиците? Както казах, това ще доведе до де-факто разделяне на Европейския съюз, ако не се прилага европейското право по един и същи начин навсякъде. И ако полското население иска да бъде част от европейско от общност на ценности. Това трябва да бъде задължение на всяка власт, включително националните власти. Комисията пазител на договора, ако някой смята, че те са заплашени. Господин Юрек подигна въпроса за полските права. Мисля, че отговорих. Е, по различен начин гледаме нещата. Това е позицията на комисията. Той спомена проблема на, за отказ на екстрадиция. Това е наистина нещо, което прави е, съдията. Ако съдебното пространство трябва да работи, ако искате да екстрадирате един човек в друга държава, тогава, когато а, отсъждате екстрадицията в другата държава, трябва лицето да има право на независим съдебен процес. Ако има съмнение за това, а ние виждаме кумулативния ефект в Польша, естествено съдиите ще се питат дали е, делото ще се решава от независим съдия или на базата на телефонно обаждане от по-високо. Единственият начин да се спре това и да се направи така, че престъпниците да бъдат изправени пред правосъдието, това ще бъде, ако съдията е независим. ако искате да, да направите услуга на вашите сънародници, господин Юрък, трябва да се гарантира независимостта на съдебната система всички, тогава всички а, европейски съди най-спокойно ще могат да екстрадират поляци. И в а, отговор на господин а, Мувек, а, аз отговарям за член 7 в комисията, представителите на Полската католическа църква. А, Римокатолическата църква в Польша, да бъдем по-политически коректни. И в един диалог мога да ви кажа, че представителите, с които говорих, винаги говорят за доктрината, на Войтила, на Войтила е, за да се, да се зачита конституцията на държавите. И това е доктрина на католическата църква. И аз не си навярвам, както вас, че църквите са много важен елемент в диалога за гражданското общество. Всички църкви в е, Европа. И нерелигиозните организации, в Европа. Това е изключително важно за Европейската комисия и ние сме инвестирали много в тях през последните години, включително по отношение на полската църква. И позволете ми да завърша с нещо, което е важно за мен. Господин Вогт и аз имаме различно, напълно различно виждане на обществото. Не споделям тясната дефиниция на господин Волк за а, това какво е християнин. Не споделям и дълбокото а, възхищение на господин Волк към господин Путин. А, и а, би го предупредил, внимавай, чии молитви а, подкрепяш. Благодаря. Председателя, благодаря, господин комисар. С това приключваме тази това заседание. Благодаря ви за отговорите. И така, колеги, преди да преминем към втората си институционална точка, обяснихме, че това е част от процес, който започнат от комисията. Ще имаме съвсем, съвсем кратка кратко изявление от австрийското председателство и от румънското председателство, които да ни покажат на къде върви въпроси. Сега ще помоля правния съветник в постоянното представителство да и колегата му от Румънското постоянно представителство да кажат по няколко много кратки думи за това как виждат процеса. Господин Петър, имате думата. Много благодаря. Уважаеми господин председателю, върховенството на закона е едно от основните правила на Съюза и ключово значение за функционирането на единия пазар. На 20 декември 2017 година Европейската комисия задейства член 7 за първи път се инициира такава процедура. Позволете ми да ви информирам какво се случи в съвета от тогава. Първата възможност след задействането на седми на член 7 първо беше съвета по общите въпроси, беше разгледан диалога, който се води с Польша за намер... намиране на решение. На следващите заседания на съвета по общите въпроси на 20 март, 17 април и 14 май бяха актуализирани данните Министрите подкрепиха продължаването на диалога. В контекста на диалога с комисията Полша прие някои изменения на законите си, но комисията смята, че тези изменения не са достатъчни, за да се решат основните проблеми. На този фон комисията изиска изслушване на Полша, което се проведе на 26 юни на съвета по общите въпроси, задълбочена размяна на мнение с Полша по проблемите. И за целите на това изслушване бяха разработени конкретни условия, за да може да се защитят правата на съответните държави членки. На първо първия съвет по общите въпроси по време на австрийското председателство в началото на септември се проведе същото изслушване, както на 26 юни министрите продължават задълбочено да обменят информация. Въпросите бяха свързани с безпристрастността на съдиите и а, а, спазването на международните стандарти от съдя. През октомври комисията актуализира данните за правосъдната реформа в Польша. Министрите продължиха да говорят за защита на а, а, върховенството на загона. На последния съвет на 12 ноември се получиха нови актуални данни. Австрийското правителство в момента се изготвя, се подготвя за съвета по общи въпроси на 7 декември и въпросът за член 7 пак ще бъде повдигнат. Правителство Австрийското председателство гледа много сериозно на този въпрос и на пълното зачитане на член 7. Също времено надяваме се, че диалог между комисията, и Полша ще бъде плодотворен. Благодаря. Благодаря. Сега румънското председателство да чуем а, от представителя на руското постоянно представителство и как виждате работата по тази тема по време на румънското председателство? Съвсем накратко, ако обичаш. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, уважаеми представители на Европейския съвет и на Европейската комисия, благодаря за поканата да се изкажем за това как виждаме процедурата по член 7 през бъдещото е, румънско председателство. Първо искам да започна с това, което беше казано от изказалите се преди мен и както е залегнало в договорите, върховенството на закона основно правило с Европейския съюз и мисля, че това е неоспоримо изявление. Това, което от, там, откъдето ние ще тръгнем, ще бъдат постиженията на предишното представителство. Австрийския ми колега показа как ще стоят нещата в съвета. Ще продължим да гледаме сериозно на тези неща. С пълно зачитане на договорите искаме да подчертаем, че при, в първа линия на член 7 се говори за така наречените превентивни процедури в контекста на правовия ред и именно за това смятаме, че всички усилия следва да се насочат за, към конструктивен диалог между всички засегнати страни, а ние като един посредник ще насърчаваме този процес, ще насърчаваме диалога и се надяваме, че основната важните фактори в този диалог, Европейската комисия и Полша ще продължават да имат плодотворна размяна на мнения, който ще използваме в нашите в нашата работа. Благодаря на двамата изказали се представители на австрийското и съответно румънското председателство. Преминаваме към институционалната сесия. Сега ще а, поканим господин Жан-Клод Шолсем, господин Кистерк от Европейската мрежа за висшите съдебни съвети и доктор Адам Боднар – омбудсман на, слу... на Полша, служба на комисар по правата на човека. Всеки има 10 минути за изложенията си. Моля, заповядайте. Господин председател, госпожи и господа, Венецианската комисия участва активно в, досието посветено на Полша през 2016 и 2017 година, като един от най- Старите членове на тази комисия трябва да призная, че никога не съм работил по толкова трудно досие, както от техническа, така и политическа гледна точка, а също така и емоционална гледна точка. През 2016 година бяха формулирани две становища през март и октомври за е, измененията в Конституционния съд. През декември 2017 година бяха публикувани още две становища. Първото е, за прокуратурата, второ за закона, който изменя Националния съдебен съвет, Върховния съд и Организацията на нискоинстанционните съдилища. Е, началото на враждебните действия, ако мога така да се изразя, е насочено към Конституционния съд. Нека да се върнем към 2015 година, когато дойде на вас партията Право и справедливост. Тогава правителството, ръководено от гражданската платформа, представи изменения с която долната камера на парламента има правото да издига кандидатурата на петима съдии, чието места ще се освободят през 2015 година. Но тези три мандата изтичаха през, в хода на мандата и следователно трябваше да бъдат запълнени през следващите, по време на следващия мандат. Това, което реши Конституционния съд с двете решения от декември 2015 година, никога не е било изпълнено от полските органи. Трите новоизбрани съдии според Конституционния съд никога не не са положили клетва, е, но заедно с това новият парламент издигна кандидатурата на петима нови съди, двама от тях в съответствие с решение на Конституционния съд и трима други в нарушение на това решение. Всъщност, полските власти очакваха с нетърпение е, края на мандата на председателя на съда господин Андреш Жепрински на 19 декември 2016 година. В този момент – бяха приети нови извънредни закони. Беше издигнат нов председател при доста смущаващи правни фактически обстоятелства. И първи акт на тази председателка беше да признае, че е, и тримата съдии са избрани в е, нарушение на Конституцията. Тази ситуация не се е променило до днешния ден и следователно хвърля сянка върху самия Конституционен съд, чийто състав е неконституционен. Освен на тези проблеми, има и други изменения, които вредят на функционирането му. Това, което може да се каже, е, че ясната цел на измененията е да забави колкото може и дори да спа функционирането на съда. Само един пример. Общия състав на съда не може да взима решение, освен ако не присъстват 13 от 15 съди и а, отмяната на законите не може да се обяви, освен ако няма мнозинство от две трети. Критичните забележки на Венецианската комисия бяха много ясни. Освен това, Конституционният съд анулира тези изменения. Независимо от това, правителството отказа да публикува това решение, както и други. Впоследствие, въпреки че Конституцията налага въпреки че Конституцията предвижда незабавно обнародване на решенията. Второто становище на Венецианската комисия за Конституционния съд е беше по повод сигнал на генералния секретар на съвета на Европа и е свързан с промяната на закона за съда. Полските органи чисто и просто не обърнаха внимание на изискването държавата членка да участва в дебата. Разбира се, някои от крайните случаи бяха коригирани, но е ясно, че първоначалното намерение на полските власти е да печелят власти и да се подготвят за поставяне под контрол на а, този виш съдебен орган както беше казано няколко пъти. От тогава насам а, а, престижа на Конституционния съд а, пострада също въжи и за делата, които бяха отнесени към него. Няколко обжалвания бяха оттеглени. Това е особено важно, тъй като бяха приети доста чувствителни закони в областта на съдебната система и не, не беше упражнен контрол от страна на Конституционния съд. Тъкмо обратното, Конституционният съд се превърна в е, юридически е, орган в ръцете на правителството. Е, по отношение на съдебната система, следва да отбележим закона за прокуратурата и становището на Венецианската комисия, прият през декември 2017 година. Разбира се, прокуратурата може да бъде организирана по различен начин. И заедно с това, онова, което прави силно впечатление в този закон е, сливан, е пълното сливане на фигурата на министъра на правосъдието и на главния прокурор поставено до другите правомощия, предоставени на министра на правосъдието, създава опасност от подкопаване на разделението на властите. Още три закона са обект на вниманието, бяха обект на вниманието на Венецианската комисия през декември 2017 година. Становището е отрицателно. Що се отнася до Висшия съдебен съвет, чиято задача е да гарантира невесимостта на магистратурата, 15-те членове, които представляват съдиите, не се издигат от своите колеги, както беше преди, но от долната камера на парламента. Кън политическите назначения, следователно, е, са много вероятни. Всички члено, сегашни членове бяха отстранени и трябва да бъдат е, заменени. Върховният съд е напълно променен. Бяха създадени два допълнителни състава. Единия по, дисциплинар... по дисциплинарни въпроси, а другия по извънредно обжалвания. Тези обжалвания са новост. Те дават възможност да се поставят под съмнение съдебни решения издадени през последните 20 години, ако се прецени, че това е необходимо, за да се гарантира върховенството на закона или социално правосъдие. Това напомня за съветската съдебна система и е изключително важно за правната сигурност. Възрастта за пенсиониране на съдите от Върховния съд беше е, намалена от 70 на 65 години. Тази мярка засяга една трета от е, сегашните съдии. Очевидно ще доведе до вакантяване на места, които ще се запълнят от правителството. Още повече съответните съди ще трябва да искат от президент на републиката да продължи мандата им. Тази мярка със сигурност ви е позната, тъй като тя е обект на решение за временно прекратяване на функциите от заместник-председателя на съда на Европейския съд от 19 октомври. Председателите на съдилищата разполагат в Полша с твърде широки правомощия, но системата е замислена като организирана по строго иерархичен начин. Председателите на нискоинстанционните съдилищата са подчинени на председателите на съдилищата от по-висша инстанция, а последните са подчинени на Министерство на правосъдието. Е, този нов състав е доста политизиран и мнозинството е, има специално мнозинство от две трети, което е невъзможно. Е, преходните разпоредби е, дава пред, предоставят още повече правомощия на министра на правосъдието. Трябва да се подчертае, че министра на правосъдието е и главен прокурор, с което се засилва контрола му върху съдебната система. В резюме няма истински контрол за конституционно сливане на функциите на министра на правосъдието и на, генерал... и на главния прокурор, което противоречи на обща тенденция в Европа, според която прокуратурата разполага с повече автономия, контрол върху Висше съдебен съвет, като е, магистратите се избират не от е, своите колеги, но от долната камера на парламента. Предвиждане в на извънредно обжалване пред е, Върховния съд, с което се поставят и успорват окончателни решения взети в миналото, намаляване на пенсионната възраст на съдиите във Върховния съд и накрая възможност за силен натиск върху председателите на съдилища, организирани по пирамидален начин, като министърът на правосъдието е най-висшата инстанция. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Е, с оглед е, на значението на това, което казва Венецианската комисия, ще раздадем е, вашето изказване на колегите. Много ви моля, останете тук, защото ще има въпроси към вас. Преди да дам думата на господин Стерка, някои колеги зададаха въпроси за постера на настоящата проява. Ето го. Полските колеги знаят, че това е статуята на правосъдието в Гданск. Обикновено не винаги постерите за нашите прояви са хубави, но а, този, за разлика от друг път, е много хубав. Колеги, сега преминаваме към Европейската мрежа на съдебните съвети. Господин Кистер е председател на организацията. Имате думата за 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да участвам в това изслушване. Нека да ви представя Европейската мрежа на съдебните системи ние обединяваме автономни органи, които гарантират отговорност за независимостта на правораздаването ние обединяваме системи, а не отделни съдии. Това е институционална мрежа, която осигурява буфер между съдебната система от една страна и изпълнителната и законодателната власт от друга. Помолиха ме да обясня защо Мрежата е предприела безпредседентната стъпка през 2018 година да, замрази, да замрази членството на Полския висъдебен съвет. Ще кажа няколко думи за процедурата и след това по същество. Сега процедурата. Както знаете, от октомври 2015 година управляваща партия в Полша реформира съдебната система в страната. От 2015 година правителството предложи промени и парламента прие нови закони. Парламента прие законите за Конституционния съд, Върховния съд, Закона за обикновените съдилища и Висшия съдебен съвет. Съдебната система, според нас, винаги трябва да участва във всички етапи на реформите, за да се гарантира независимостта на съдебната система и за да е, се гарантира е, доверие в системата. Е, в Польша съдебната система никога не участваше. На нея бяха представени проекти и закони. Съветът на мрежата изрази неколкократно своето притеснение от бъдещия ви съдебен съвет. Притеснявахме се от това, че този съвет няма да спазва правилото за независимост от изпълнителната система. Това е заложено и в европейското право. Полското правителство не реагира, нито започна диалог то просто продължи независимо от препоръките на съвета на Европа. След приемането на закона за Висшия съдебен съвет през 2018 година, нашия съвет изпрати писмо, в което повдигна въпроса за членството в нашата мрежа. В отговор съветът, нашия съвет прие това писмо. През юни 2018 година делегация на съвета посети Полша Делегацията разговаря с първия председател и други председатели на Върховния съд. Делегация от Сдружение на съдиите, член на форума за сътрудничество на съдиите и омбудсмана. Съдебния съвет изпрати писмени отговори на нашите въпроси. Издружението на съдиите също изпрати отговори преди да навляза в съдържанието на закона за съдебния съвет. И искам да кажа, че всички членове на нашата мрежа съжаляват, че трябваше да се повдигне въпроса с членството на полската на полския съвет. Е, това, полския висшедебен съвет е с основателите на нашата мрежа и а, те са високо уважавани, представени от доста години в различни а, органи на мрежата. Първото наблюдение ни е, че закона за Висшия съдебен съвет трябва да се разглежда във връзка с закона за Конституционния съд, Висшия Върховния съд и обикновените съдилища. Ясно е, че се променя от центъра на тежеста, така, от съдебната система към изпълнителната, така че изпълнителната власт започва да контролира съдебната. Мрежата установява, че аргументите на полското правителство не са довод, който да оправдае подкопаване на зависимостта на съдебната система. Ще се спра само на закона за Висшеседебен съвет. В своята същина членовете вече не се избират пряко от своите колеги, а се назначават от парламента. Съдиите могат да бъдат назначени от парламента, ако имат подкрепата на 25 съдии или група граждани. Това правило не съответства на стандарта на мрежата, според който съдиите трябва да се избират от а, а, своите колеги с мнозинство. Съветът не означава, това не означава, че съветът е непременно зависим. Има обаче различни причини, поради които смятаме, че Висши издебен съвет не е независим от изпълнителната власт. Обстоятелствата са следните. Реформи... Променените закони всъщност водят до контрол на съдебната система от страна на изпълнителната. Официалният довод е да се премахнат останките от комунистическото наследство, но не, я... не стана ясно как и по какъв начин тези реформи ще способстват за постигането на тези цели. По процеса на подбор на членове в новия съдебен съвет не е прозрачен. Списъкът със съдиите не се публикува и следователно не може да се провери дали в списъка влизат предимно съдии, изпратени от Министерството или по друг начин. Висши съдебен съвет предостави само списък, в който се вижда броят на съдиите, от, от които са били подкрепени. Повечето от избраните членове на Висшия съдебен съвет имат тесни връзки с Висшия съдебен съвет и политици от управляващата партия. Сдружението на съдиите ни информираха, че четирима от сегашните членове на съдебния съвет са били изпратени в Министерство на правосъдието. Петима от членовете са били назначени за председатели на съдилища от министра на правосъдието, използвайки своите специални правомощия, предоставени малко преди избора им като членове на Висшия съдебен съвет. Мнозинството членовете на ВСС са или членове на управляващата партия, но правителството или се избират от парламента по препоръка на управляващата партия. Голяма част според Сдружението на съдиите от 10 хиляди съдии смятат, че ВСС е политизиран Членовете на ВСС подкрепят реформите от правителството, но много от тях, но мнозинството смята, че реформите са в нарушение на полската конституция и нарушават независимостта на съдебната система. Няколко членове на ВСС е, изразиха мнението, че съдиите, които се изказват срещу реформата или в подкрепа на независимостта на съдебната система, би трябвало да бъдат санкционирани за незаконна дейност. Новият ВСС не говори от името на съдиите, които защитават независимостта на съдебната система, като първия председател на Върховния съд. По тези причини на 17 септември 2018 година на специално заседание в Букурещ 21 от 24 членове гласуваха замразяване членството на ВСС. Един съвет не присъстваше, един се въздържа и само ВСС гласува против. Ето защо ВСС в момента няма право на глас – и изключен от участие в дейностите на мрежата. Надяваме се, че ще дойде време, когато а, замразения статус ще се промени, но това ще стане само когато в Польша започне да отново да се спазва принципа за независимост на съдебната система. Само, че действията след замразяването не ни дават основание да смятаме, че предстоят промени. Разбрахме, че ВСС са започнали дисциплинарни процедури срещу бивши членове на ВСС, срещу съдии, които са протестирали срещу новите мерки и които са били против реформите. Европейската мрежа иска да подобри доброто сътрудничество между съдебните съвети в държавите членки. Това предполага обща отговорност за спазване на общия правен ред, особено върховенството на закона и значението на съдебната система. Държавите членки могат да организират съдебните системи както пожелаят, но има общи стандарти, които трябва да се спазват по отношение на полския ВСС не, очевидно не са спазени минималните стандарти. Ето защо Европейската мрежа на съдебните съвети в Европа със съжаление взе решение за замразяване на членство на полския ВСС. Да, благодаря ви. Ние също се надяваме, че ще се възстанови пълноправното членство, е, след като се отстранят е, нарушенията. А сега ще чуем доктор Адам Боднар, омбудсман на Полша е, и представител на службата на комисаря по правата на човека. Много се радвам, че господин Боднар е тук и участва в нашето изслушване. Имате думата, доктор Боднар. Господин председател, е, уважаеми госпожи и господа, членове на Комисията за граждански свободи, благодаря за поканата за участие в това изслушване. Представлявам службата на комисаря по правата на човека, е, омбудсмана на Польша, която има вече дългогодишен опит, повече от 300 служители и а, ние смятаме, че а, задачата на омбудсмана е да реагира на всички а, жалби на гражданите и на всички а, сигнали за нарушения. Аз подкрепям реформата на съдебната система в Польша, защото Польша действително се нуждае от по-ефективно съдопроизводство. Но а, не бива реформата да се а, е, използва за а, заличаване на разделението между властите и за ограничаване на независимостта на съдебната власт. Това очевидно се отразява не само на е, независимата съдебна власт в Пълша, но и на е, правата на някои групи от обществото. Според мен най-големият проблем в е, Польша и най-голямата опасност е, е именно липсата на независимо съдебна власт. Професор Шолсен говори вече за причините – които се споменават и в доклада на Венецианската комисия, особено в частта с препоръките, резултатът е, е именно е, политически натиск върху съдебната система и е, ограничаване и липса на независимост загуба на суверенен прокурор, тъй като, както чухме, министра на правосъдието е едновременно и главен прокурор. Венецианската комисия поставя въпроса за поста на генералния, на главния прокурор, а също и за работата на полицията и съдилищата. Това са и голяма част от моите критични бележки, както и критичните бележки на обществото, на обществеността. Конституционният съд през 2016 година всъщност наруши именно основни е, принципи, е, променяйки закона за Висшия съдебен съвет и за неговия състав. Това е изключително важно, защото е, се отрази пагубно на общественото мнение, а по този начин всъщност се отрази и на резултатите от изборите. Много важно е че Европейската комисия започна правни действия във връзка с ограничаването на независимата съдебна власт. Действията на комисията са много важни от гледна точка на работата на върховните съдилища. Предварителното решение на съда всъщност възстанови част от принудително пенсионираните съди на работа европейското законодателство съвместно с Европейската конституция би трябвало да бъдат именно правното основание за определени действия. Законодателни действия са необходими, но аз смятам, че съдите от Върховния съд които са възстановени на работа, трябва да имат право да вършат работата си ефективно. Е, това е изключително важно. Е, върховенството на закона не отговаря в крайна сметка и, за, и не зависи от е, възрастта на съдиите. Върховенството на закона означава зачитане на определени принципи и ценности, включително и разделението на властите, включително и законите, добри или лоши. Така че е, отделните елементи е, не са решаващи, решаващо е спазването на закона. Е, говорихме вече за това и господин Кис Стерк спомена съдебната система. 15 от общо 25 член на Висшия съдебен съвет се избират сега от парламента. Преди е, тази промяна в, новия, в метода на подбор на съдиите, е, аз изпратих едно писмо, с което предупредих, че става дума за нарушаване на основни принципи е, защото става дума за важни и опитни юристи, които работиха именно по въпроса за новия модел на съдебната система и още от 1999 година единият работи от по този въпрос. Другият член, който отпадна по тази причина, поради промяна на метода на подбор, е човек, който винаги е, е защитавал независимостта на съдебната система и има принос за работата на Висшия съдебен съвет в Полша. И така, препоръчени са 25 съдии, но всъщност кандидатите би трябвало да бъдат подкрепени и излъчени от някаква организация. До този момент е, е, липсва прозрачност и никой не знае в крайна сметка кой точно е препоръчал въпросните кандидати, които бяха е, прияти. Между времено вече стана известно и решението на съда на Европейския съд, който временно преустанови ранното пенсиониране на част от съдиите. Изключително важно е да запазим независимостта на съдебната система, е, за да има е, баланс е, между властите и да не се упражнява политически натиск върху съдиите имаме система, при която се вземат дисциплинарни мерки срещу определени съдии и същевременно има преплитане на изпълнителната и съдебната власт, тъй като едно такова преплитане има не само в поста на министъра на правосъдието и главния прокурор, но и в заместниците. Дисциплинарната камера на Върховния съд назначава нови е, съдии, които печелят 40 е, е, и повече процента повече, отколкото съдиите е, на Върховния съд е, и Конституционния съд. Забележете. Така че е, всичко това естествено е, се отразява много неблагоприятно на съдебната система. Е, има една първа фаза, в която се подготвя, така да се каже, същинската фаза на реформата. Има два случая и две дела, които бяха разгледани от съдиите на Съда на Европейския съд, на съвет в тяхното преюдициално решение. Става дума за публикации в медиите във връзка с Тушински, Колея, Маркевич. Това са съдите, за които се отнася това решение. Е, четирима съдии, които трябваше да дадат показания във връзка с предварителните и преюдициалното производство и Яцек Дебоа бе изключен от участието в тази дисциплинарна процедура. Има и още един случай, който се отнася до съдия който пристрастно отсъжда по дело под влияние на една определена политическа партия. Двама съдии, Прашевек и група, допускат допускат е, е, симулативно съдебно производство, което също стана предмет на преюдициалното е, производство в съда на ЕС. Съдя в Краков бе преместен от висша инстанция на съда в първа воинстационен съд но а, неговият началник, който а, всъщност бе предизвикал а, смяната в първоинстанционния, т.е. по-низкоинстанционния съд, е член на Висшия съдебен съвет. За него а, се говори, че той изобщо а, тормози една голяма част от а, работещите в а, съда в правния контекст трябва да разгледаме най-вече ефекта върху съдебната система. Повече от хиляда съдии участваха в едно допитване по тези въпроси. Те смятат, че реформата се е отразила на работата им и че независимостта на съдебната система е в опасност – На второ място съдиите, които са сезирали съда на Европейския съюз с били обект на дисциплинарно производство и накрая дисциплинарната камера на Върховния съд налага дисциплинарни е, наказания на е, съдии, които са проявили е, публично е, готовност да се борят за независимата съдебна система в Польша. Ограничава се е, свободата на действие и на взимане на решение на отделния съдия, както и на съдебните състави е, в различни най-високите инстанции на съдебната система има вмешателство е, под политически натиск в е, съставите на върховните съдилища и на Висшия съдебен съвет е, с цел влияние върху избирателната кампания и резултатите от изборите. И освен това, ние смятаме, че работата на съдилищата би трябвало да бъдат предмет на един задълбочен мониторинг с цел възстановяване на независимостта на съдебната палата. Благодаря, господин Боднар. Ще дадем думите думата на членовете на комисията. Пръв ще говори господин Бони, но много моля спазвайте регламента. Всеки член на комисията ще може да говори максимум 3 минути. Благодаря. Изслушах всички изказвания и обяснения много внимателно. Ще задам въпрос на господин Боднар. Как е, всички промени, които не са е, толкова лесно разбираеми, се отразяват на правата на човека в Полша. Ние сме свидетели на е, многолюдни митинги и демонстрации, които протичат мирно и които чието участници показват е, е, несъгласие с правната система и промените в нея. Всъщност, е, действията на неправителствените организации също са ограничени. Те вече нямат възможност свободно да изразяват своето мнение. имаше случаи, в които бяха ограничени и правомощията на неправителствени организации, които насърчават ЛГБТИ и свободното изразяване на сексуална ориентация. Господин Юрек, най-много три минути, моля. Благодаря. Бих искал да попитам господин Поднар за следното. Първо, да коментирам или по-скоро да реагирам на това, което научихме преди няколко е, часа. Задържан е е, е граждани на полза за престъпна дейност и, е, и е, същевременно е, Става дума за а, неправомерно съдържане, а всъщност а, и европейското законодателство, и полското законодателство би трябвало да защитават правата на човека и живота на човека. Това е висша ценност, записана и в Конституцията на Польша. Е, Конституционният съд е, би трябвало да има е, предвид записаното в закона. също Същевременно и ставайки член на Европейския съюз, ние гарантирахме това, че правата на полските граждани ще бъдат запазени съгласно Конституцията на страната. И ще помоля Жан-Клод Чосем да реагира, може би не веднага, но в последствие за Изказванията във връзка с това, кой е подходящ и кой не е подходящ за определен пост ние би трябвало да съблюдаваме суверенитета на държавите, съгласно членовете на договора за функционирането на ЕС. Не би трябвало всъщност да се ръководим от някакви пристрастни мнения и същевременно като че ли се внушава, че един расист, а друг не е. Благодаря. Благодаря, искам да а, взема думата, че господин Лупес Агияр ще вземе думата. Аз ще отговоря, разбира се, на господин Юрек. А, Барбара Спинели е следващата, която ще се изказва. Благодаря на Венецианската комисия и Европейската мрежа на съдебните съвети, а също така и на омбудсмана Адам Боднар. Виждам, че е, има, че той е подложен на политическа атака и не съм установила политизираността в която го обвиняват. Виждам обаче политизиране на мотивите за някои реформи. Мотивът декомотивът, декомо, мотивът, както ни го представяте, декомунизация, лустрация много идеологически мотив. Второто, което искам да кажа, е свързано с реформите в съдебната система, които засилват правомощията на изпълнителната власт, до там, че се стига до сливане на прокуратурата с Министерството на правосъдието. Искам да ви попитам. Това явление мисля, че не съществува само в Полша. През януари президента Макрон след десетилетия полемика за отсъствие на независимост на френската прокуратура прецени, че връзките между изпълнителната власт и прокуратурата трябва да се засилят, което противоречи на исканията на повечето от френските магистрати. Бихте ли... Е, всъщност исках да ви помоля да направите оценка на ситуацията в различни страни, що се отнася до връзките и между изпълнителната и, закон... и а, съдебната власт. Госпожа Гомес. Благодаря на участващите в дискусията за интересната, подробна и информативна <clears throat> дискусия, която ни позволява да проследим това, което а, става. Наистина не мога да не бъда разтревожена след като ви слушах, защото смятам, че наистина за независимостта на съдебната система е компрометирана. Функционирането на баланс, който е залегнал в върховенството на закона, е застрашена. Именно за това сме разтревожени. Бих желала да се възползвам от възможността да кажа това, което щях да кажа по-рано. Е, ако ми беше разрешено по-рано да, да отговоря на господин Юрек, изобщо не става дума за атака срещу полския народ. Напротив, ние ценим полския народ, ценим Полша като член на Европейския съюз, защото наистина знаем, че общуваме с много високо образовано е жизнено общество. Ние искаме най-доброто за тях. А това не е най-доброто. Това е противоречие на върховенството на закона. И това наистина има последствия за бъдещето на Полша, за правата на човека и разбира се и за бизнес репутацията, защото много хора, които имат бизнес в Полша, го правят, защото смятат, че там има право ред. Ако според за мен е неразбираемо, че правителството на а, Полша не се появи за да участва в диалог а, с нас или с комисията, както научи. Това е неприемливо поведение може да се каже, например, риска за насърчаването на хомосексуалните ценности. Това ме кара да се смея, защото това са оправдания, които Путин и неговите а, клакьори а, разпространяват. Те твърдят, че Полша те, те, те, те, тези хора разпространяват омраза в Полша и това наистина ме ужасява. Благодаря, госпожо Гомеш. Господин Каски. Благодаря, господин председател. Слушам и слушах дискусията и оставам с впечатлението, че не е добре балансирана, макар че трябва да призная, че най-балансираните становища бяха представени от господин Адам Богнар. Макар че той, разбира се, подкрепя общото си становище, но той беше по-умерен. В общи линии, във всяка страна, трябва да имаме разделяне на властите. Какво трябва да направим тогава, когато съдиите вземат участие в политически демонстрации, когато изразяват политически становища. Какво можем да направим, когато съдиите участват в телевизионни програми и спорят с политици по политически въпроси, например, съдията Журек е, е канен в телевизионни програми, където той спори с е, настоящи политици и с други хора. И е, какво можем да направим тогава, когато съдиите участват в политически срещи на опозиционни партии и изнасят лекции за това, как трябва да се организира държавата в общ план. Аз мисля, че това означава подкопаване на разделението на властите, защото един съдия трябва да говори чрез съдебните решения, които постановява. Един съдия не би трябвало да взема участие в политически дейности. Аз знам, че в някои, <clears throat> в някои държави съдия може да бъде член на политическа партия, но това е неправилно решение и вероятно трябва да го смените. Ние смятаме, че е, съдиите трябва да бъдат неполитични. При нас е забранено на съдиите да бъдат членове на политически партии, да участват в а, а, политически акции и да бъдат членове на синдикати. Те заобикалят тези тези правила и участват в някакви професионални издружения. Имаме ситуация, в която е необходимо да се въведе баланс в дискусията. Именно това исках да кажа. Позволете ми накрая да кажа, че министър на правосъдието е главен прокурор. Това е един модел, който е известен в много държави членки на Европейския съюз. В Полша тези позиции винаги са били заедно. Благодаря. Тези дебати са много уморителни. Това е диалог между глухи, защото чуваме независими експерти на подиума и реакцията на полските националисти. Първо се казва ми не е справедливо, не ни зачитат, не ни, не ни слушват и след това показват защо и в други държави се прави така. Защо не представите един ефективен контрадовод, вместо да се правите на жертви? Не сте жертви. Вие подкопавате независимостта на съдебната система и това няма нищо общо с това. Вие, господин Юрек, да имате независимо а, становище правата на жените, свободата на вероисповеданията, правата на ЛГБТИ е важно. Не, вие сте жертви, господин Йорк. Имам въпрос към трибуната. Първи ми въпрос е. Имаше редица заповеди за арест е, от полски съди. Имаше един ирландски съдия, мисля, че холандски съдия, германски съдия, които отказаха да изпълнят е, заповедта за арест. Междувременно ирландски съдия мисля, че е изпълнил заповедта за арест. Знаете ли други случаи? Можете ли да видите това да се разпространява? Можете ли да... Смятате ли, че това ще се влуши или това са само инциденти? И втория ми въпрос е... Националистите винаги казват, това, което правим ние, е, в това няма нищо общо. Погледнете в Германия, там всичките съдии са политизирани. Разбира се, има елементи в полската система, които съществуват и в други системи, но в различен контекст с много по-големи спирачки, да се каже. Не трябва да се вглеждаме в, сим... в свръхопростените доводи, които повдигнаха това, моите колеги. Госпожа Питела, последно изказване, преди да се върнем към изказващите се. Благодаря, господин председател. Първо исках да отговоря на господин Карски за съдиите. Съдиите не установяват сдружение, за да се борят срещу настоящото правителство. Двете сдружения бяха създадени много отдавна. Това не е някакъв заговор срещу сегашното правителство. Сдруженията, които представляват съдиите, се са одобрени от Палския Сейм. Защо се появяват съди по телевизията? Ами нека да напомня на господин Карски, че сегашният председател на Конституционния съд е чест гост на медиите. Върховният съд беше подкопан в неговата работа и а, граждански съдилища бяха разпуснати, членовете на семействата и приятелите на тези лица са а, собственици на фирми. Финансирането е а, от страна на държавата, се казва. И, имаше и а, а, Имаше и лозунг за реполитизация, реполонизация на а, обществото и не е нужно да се спазва правото на независимостта, за да се види всичко това. Позицията на опозицията, обяснена в медията, съвсем екстремно. И така Искам само да добавя още един проблем, който не беше споменат. Искам да помоля господин Боднар да коментира, защото нищо не беше казано за а, полските евродепутати след конференцията за а, за, а, особено тогава, когато той каза, че за заплатите на полските депутати ще бъдат намалени на половина. Председателя на полския парламент, ако не харесва нещо, може просто да намали заплатата на всеки а, евродепутат без обжалване. Така че ако казвате нещо, което се случва тук е неправилно, в кой, с кой парламент го сравнявате, защото господин Корвин Мика внесе своя казус в съда и получи парите си обратно от Европейския парламент. А вие знаете какво се случва в полския парламент. Не бива да обиждате а, този парламент и да си спомните какво става. Ние разбираме а, тези деликатни въпроси, но искам да помоля полските колеги да се въздържат от продължителни хоризонтални дебати. А, видях много вдигнати ръце, а ние трябва да гледаме часовника. Ще ви дам, ако наистина можете да отговорите за 30 секунди за това, което беше казано и ще се върнем а, за да може да се вместим във времето. Господин Карски, благодаря госпожа Питела, любезно цитира моето изказване. Тя дойде да ме изслуша. Аз съм тук още от самото начало. и е, не съм ви забелязала, извинявайте, не исках да бъда злобен. Исках да кажа само едно нещо за политическите дейности на някои полски съдии. Исках да спомена тези редови а, съди, които а, произнасят а, съдебни присъди. Аз не говоря за медиите, и говорителите, като първия председател на Върховния съд или на Конституционния съд или на административния съвет и техните говорители, защото те всъщност имат административни функции. Един нормален а, редови съдя иска да бъде независим, ако той участва а, в политически демонстрации, той вече не е безпристрастен. Нека да не отварям отново от дебата. Сега нека да се върнем към ораторите тук на подиума. Виждам, че някои членове трябва да напуснат към 5 часа и, тъй като той е, зададе конкретни въпроси на господин Адам Боднар, нека е, в обратен ред да отговорим. Така че, господин Боднар, нека да бъдете първи, след това ще продължим. <clears throat> Аз съм първи. Благодаря ви за въпросите. Ще отговоря на въпроса на господин Юрек. Първо, ние трябва да знаем, че има решение на Съда на Европейския съюз за предаването на полски гражданин от Ирландия към Полша. И това е един тест. Какво трябва да направи един съд преди да вземе решение да върне някого? Следователно, съди в други държави, в Испания, в Нидерландия, започнаха да задават въпроси и започнаха да преценяват кога може да се приложи Европейската заповед за арест и дали а, има заплаха за съдебната независимост в Польша. Интересно беше, че е, съдия Донали вчера взе решение, е, която установи, че независимо от изявления, които могат да бъдат тълкувани като нарушаване на презумпцията за невиновност. Въпреки всичко, тя реши, че подсъдимия може да бъде върнат в Польша. И когато един юрист е внесъл ам, становище за риск за сигурността, за безопасността на лицето в съответната държава, съда трябва да реши дали ще се върне лицето. Когато става дума за защита на живота по полския закон, полския закон създава баланс от една страна правото за защита на живота и от друга страна защита на различните а, други ценности. А, според полския закон има а, възможност за прекъсване на бременност. Моята задача като омбудсман е да проверя дали са спазени правилата. Когато жената е, отговаря на условията за прекъсване на бременността, тя да може да има възможност до, да е, има достъп до тези възможности е, е, не е моя работа като омбудсман да кажа дали закона трябва да бъде либерализиран или по- рестриктивен. Имаше редица въпроси за това какво става в съдебната система. Разбира се, сегашната система има последици за правилата, правата и свободите. И когато има толкова много емоции, толкова възможности да се упражнява натиск върху съда, няма яснота кога едно решение се прави в съответствие с справедливата конституция и законодателните актове и кога има допълнителни политически доводи, които се вземат предвид от един съдия или някакъв риск, че този съдия може да бъде обект на дисциплинарни производства. Мисля, че това е процес. Не може да се каже точно да, целият процес е приключен. В общи линии може да кажем, че с течение на годините този положението на съдиите може би се е влушило на една от реформите въвеждане на обжалване е, и а, камерата на извънредната камера за а, обжалване, където могат да бъдат разгледани а, дела на уязвимите младсинства. И благодарение на това генералният прокурор, прокурор може да започне да пренаписва някои идеологически деликатни дела. Аз виждам този риск. Но трябва да споменем също така, че тази конкретна ситуация създава и атмосфера, при която съдиите чувстват, че те трябва да бъдат повече свързани с Конституцията. В редица случаи те дават а, а, добри а, е, добри съдебни решения и доказват по този начин, че могат наистина да бъдат независими. Това, което каза господин Карски за участието в демонстрациите, искам да кажа, че според мен е стандарт на човешките права, че ако даден проблем се отнася за защита на независимостта на съдебната система и съдиите могат да участват в а, а, протести. А, Казва се, че тогава, когато се засягат жизненно важните интереси на правовия ред, съдиите могат да участват в демонстрации. И тези а, права се създават в кабинета на господин а, на съдия който 88 е годишен и който се дава тези правила. Последният въпрос на госпожа Питала за ролята на парламента. Да, ние наблюдаваме маргинализацията на парламента с въвеждането на различни мерки, чрез които се наказват различни депутати. Имаше един интересен казус, който беше внесен в Съда по правата на човека от господин Штерба, подобно на друг процес в Унгария, където се твърди, че трябва да има преразглеждане на делото и съдебен надзор, ако има а, нарушаване на правата. Господин Штерба има добра възможност да спечели това дело. Благодаря, господин Боднар. Моля ви, не забравяйте, че трябва да държим сметка за времето. Сега господин Стерк не повече от 5 минути. Два коментара. Първо, участието на съдиите в политиката. Съгласен съм с казаното от господин Боднар. Правилото е ограничаване, но когато става дума за върховенството закона, те има дълг да се намесят не само в Америка, но и в европейската юриспруденция и Европейското сдружение на съдиите апелира за същото. Толкова за съдиите и политиката. Сега едно наблюдение за различни елементи Например, сливането на прокуратурата и изпълнителната власт. Да, има и други страни, в които има такава система. Има страни в Европа, в които Висшездебен съвет се избира от парламента. Всички е, за всеки елемент от реформата може да се намери пример другаде в Европа. Ако обаче погледнете реформата като цяло, няма, не виждаме наличие на механизми, възпиращи механизми. Ето, това е основното заключение на Европейската мрежа на Висшия съдебен съвет. Благодаря. Благодаря. Господин Шолц. Господин председател, ще бъда изключително кратък. Ще продължа казаното от господин Стерк. Аз мисля, че становището на Венецианската комисия дори в най-трудните области се приемат добре. И си задавам въпроса защо. Защото групите експерти, които съставляват Венецианската комисия, при, представляват различни правни култури, имат различни функции. Някои са професори, други са съдии и така нататък. Така че при нас има едно разнообразие от фигури, които издават становища, но не се спира само на правната страна на въпроса. Да, има. Е, в някои случаи проблемите са по-сериозни. Аз е, споделих с вас а, е, факта, че проблемите в Полша са трудни, но най-трудният проблем е свързан с Министерството на правосъдието. А, това, тук а, разликите с Европа са много по-отчетливи. Проблемите, които ние посочваме, са сериозни проблеми, видими. Идеята, която беше изоставена за това, че Конституционният съд не може да се произнася, ако няма мнозинство от две трети. Това не съществува никъде. И последният елемент на моя отговор е, че вярно е, че в много случаи полските юристи са много добри и познават много добре международния опит. И те могат винаги да намерят прилика и да направят паралел и да кажат, ама вие забравяте това или това. Всъщност, Венецианската комисия взе нещата в тяхната цялост. Ако вземем правомощията на Министерството, след това на правомощията на председателите на съдилища и други, тогава както каза Монтескио, властта спира властта без политически, без никакъв политически ангажимент. Венецианската комисия не може да не каже не. Благодаря на всички. Благодаря ви много. Довиждане, до нови срещи! Alors, on va commencer Започваме следващия панел, наречен Академия, университети и гражданско общество. Моля да дойдат тук ораторите. Както е предвидено по програмата, преминаваме към третата част а, на изслушването за върховенство на закона в Польша. Тук са представители на университети и гражданско общество професор Лоран Пеш, професор по европейско право в университета Мидълсекс, Лондон. Тук е доктор Тимотеуш Зих, е, асистент е, в катедрата по теория и философия на правото, факултет по право и администрация, е, университет кардинал Стефан Вишински във Варшава, господин Михал Вафрикевич, юрист от организацията Волне Сади или Свободни съдилища. И накрая госпожа Малгожата Сюлека е, от Хелзинската фундация по правата на човека. С някои от ораторите имахме възможността да разговаряме по време на посещението на делегацията на Либе в Варшава, например с господин Зик. Както и с господин Вафрикевич, срещнахме се с господин Новицки като представител на Хелзинската фундация за правата, правата на човека. Предлагам ораторите да се изкажат в рамките на 8 минути. След това ще дадем възможност за последен кръг въпроси и отговори. Предлагам да започне господин Пек. Заповядайте. Казаха ми 10 минути, но сега 8. 8 до 10 стига да не превишите 10 минути. Вчера отбелязах, беше беше крайния срок полските власти да се образят с решението на Европейския съд за законодателството за Върховния съд. Днес разбрахме, че полското правителство е решило, е изчакало до днес, за да представи план за действие, вместо да каже конкретно, че се съобразява. Е, поредно протакане и печелене на време, вместо да се спази решението. Вместо да кажат как конкретно ще спазят решението, е, обвиняват съда, че е отишъл твърде далеч в своето решение. През презрението към върховенството на закона и към съдилищата на които сме свидетели в Полша, са безпредседентни и не са нови, що се отнася до новото е, решение. Седмиците, предшестващи решението, аз е, не бях очудена, по-скоро шокиран от това, че изпълнителната власт в Польша отказаха категорично да спазят е, заповедите за замразяване на назначенията в е, Върховния съд. Това съответства на предишно поведение. Хората са забравили този ключов аспект, но това е същия орган, същият изпълнителен орган, който в миналото е, е отказал да се съобрази с Конституционния съд е, преди незаконно да сложи ръка на Конституционния съд в края на 2016 година. Това не е мое лично мнение. Това е диагноза, дадена от е, Европейската комисия в една от препоръките си върховенството на закона. В момента сме в безпредседентна ситуация. Държава членка няма конституционен преглед на законодателството от декември 2016 година. Това означава, че полската изпълнителна и законодателна власт могат да правят каквото си поискат, независимо от това дали то съответства или не на Конституцията. Според мен това е безпредседентно и е, оправдава на пълно задействането на член на 7. Личното ми мнение е, че комисията трябваше да направи това през юли 2017 година, вместо да изчаква онова, което неизбежно беше поредица от инициативи, които не са в съответствие с върховенството на закона. Като професор по европейско право и специалист по върховенството на закона, онова, което видяхме в Польша, беше напълно очаквано, а това е нарушаване на принципа на сътрудничество, предвидено в договорите. Къде сме сега? Три години след активирането на процедурата, предшестваща член 7 за препоръки, свързани с върховенството на закона, е, член 7 едно предложение и изслушвания по член 7. Въпросът е подобри ли се ситуацията? Краткият ми отговор е не. Всъщност ситуацията е по-зле от когато и да е било. Е, производството по член 7 трябва да продължи остават множество нерешени проблеми и въпроси, свързани с върховенството на закона. Няма да се спирам на всички въпроси, на които полското правителство отказва да обърне внимание. Само един пример. Полските власти продължават да не спазват препоръките на комисията за необходимостта от възстановяване на независимостта и легитимността на Конституционния съд като гарант на полската конституция. Не може да има върховенство на закона в система, в която върховенството на закона може спокойно да се нарушава от изпълнителната и законодателната власт. Моето становище се споделя от комисията или по-скоро аз споделям диагнозата на Европейската комисия. Може би най-важният въпрос е защо защо все още няма промяна? Защо продължава откритото не спазване на върховенството на закона? Няма нито като един орган, е, специализиран в областта на върховенството на закона в Европа, който да не е критикувал. Когато говорите за реформи в Польша, моля, слагайте ги в кавички, тъй като това не са реформи. Е, полските власти се получиха от провала на е, Европейския съюз да се справи с отстъплението от върховенство на закона в Унгария. Така че, ако играеш на диалог и печелиш време, можеш да промениш фактите и докато Европейския съюз се събуди, промените ще са станали необратими. Междинното реш... временното решение на Европейския съд дава известна надежда, тъй като се поставя искането да се нещата да се върнат е, е, към ситуацията от преди приемането на Закона за Конституционния съд. Друга тактика е да се отрича очевидното колкото е абсурдно да звучи това. И заедно с това как виждаме използването на а, лицемерие по Орвеловски. Когато чуете съдебна реформа, за какво говорим? Системни нападки срещу независимостта на съдебната система – това е ключовия принцип на полското конституционно право и условие сине квано на членството на Европейския съюз. Това не ви харесва? Ми това е част от пакета, известен като договори на Европейския съюз. Когато се правят обещания или отстъпки, трябва да се правят козметични отстъпки и празни обещания. Ето тук се намираме през 2018 година, което е плашещо. В този контекст, нека да напомним още една препоръка, нарушена от полските власти. Комисията многократно е настоявала за промени в съдебната система, които да се подготвят в тясно взаимодействие с съдебната система. Това все още не се е случило. И това беше в първата препоръка по върховенството на закона от комисията през 2016 година. И така, моето заключение. Колкото по-скоро се събудим към екзистенциалната заплаха, от нарушаването на върховенството на закона за самото функциониране на европейската правна система, толкова по-добре ще можем да ограничим и решим проблема. Проблемът се разраства и се разпространява, например, върховенството на закона в Румъния. Най-лошите практики се разпространяват по време на предишния панел говорихме за сравнително право. Но това, което не се спомена е следното. Не се прави сравнение за това как да се подобри националната система. Става дума за злоупотреба с сравнителното право с цел влушаване на националната система. Началната отправната точка при дискусии за сравнителното право е дали реформите, които се предприемат, дали съответстват на Конституцията. Не може да се използва сравнителното право за нарушаване на собствения конституционен ред, особено когато се, сравненията се представят погрешно. Що се отнася до взаимното доверие, е, не е време за полумерки или свободен или за спечелене на време. Не можем да се преструваме, че проблемите не съществуват. Благодаря ви, благодаря ви за това, че се вместихте във времето. Преминаваме към е, Следващият оратор, господин Зих, имате думата за 10 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, благодаря за поканата да участвам в изслушването, организирано от вашата комисия. Проблемът на съдебната система в Польша е една от най-обсъжданите теми в европейската политика днес. Изразяват се много общи е, мнения за състоянието на съдебната система в Польша. Ако потърсим е, подробностите, детайлите, ще видим, че въпросите са много по-комплексни, отколкото изглеждат на пръв поглед. Естествено, е, невъзможно е в рамките на 10 минути да ви представя тази много сложна, комплексна картина. Затова е, препоръчвам тази брошура, която ви показвам в момента. Тя отразява по-подробно състоянието на съдебната система в Польша. Нека да се спра на основните моменти във връзка с ситуацията е, в съдебната система. И за да направя нашата дискусия по-интересна, ще се опитам да представя аргументи, които до този момент още не сме чули тук, в тази зала. Първо, много важно е да си дадем сметка, че през юли 2015 година започна цялата история с а, решение а, на коалиционното правителство а, за реформа на съдебната система, за нов модел на избор на съди. И това решение трябваше да бъде взето от следващия парламент. Това решение обаче бе обявено за противоконституционно, незаконно. От... Но не бе оспорено нито от международни организации, нито от неправителствени организации в Польша. Едва по-късно те издигнаха глас и е, въпроса придоби публичност. Няма е, да губя повече време за е, изреждане на тези ранни събития. Ще се спра на един друг въпрос. Погрешно е да се оплакваме, че Конституционният съд е подчинен по някакъв начин на полското правителство. Миналата седмица Конституционният съд блокира многоспорната пенсионна реформа и отхвърли предложението на правителството. Има и множество други решения на Конституционния съд от последните месеци, включително и решение по дело, което доктор Боднар също познава. Той участва в него. Това е номер 17 2014. Някои разпоредби, свързани с работата на администрацията и служителите в е, публичната администрация и така нататък. Е, това дело се смята за е, подчертано политическо. Нека да подчертая, че присъдата, решението противоречи изцяло на предложенията и вижданията и на парламента, и на правителството и отговаря на препоръките на доктор Боднар. Съдебното решение е, бе произнесено от е, съдебен състав, е, като единият от съдите е нов, а другите са избрани по-рано. Следващия етап на дебатите около съдебната система ще разгледат структурата на съдебната система, устройството, което е в центъра на конфликта. Липсва доверие в независимата съдебна власт – това очевидно се споделя от всички политически играчи в Валша. И се отнася както за първоинстанционните съдебни решения, така и за обжалването им. Върховният съд втория национален съвет, е, Висш съдебен съвет и общият е, съд. До този момент е, всъщност не бяха истински в центъра на дискусията. Обсъдиха се въпроси във връзка с новите състави на върховните съдилища. Няма да повтарям всичко, но една голяма част от е, промените в рамките на реформата предизвикаха много критицизъм, най-вече по отношение на е, разминаване с целта и е, прозрачността. Общият е, съд е, подбира съдиите е, е, в рамките на една е, система, която всъщност е, се гради на е, информационни технологии и председателят на съда решаваше как точно ще разпределя съдебните дела, като се проявяваше субективизъм. В някои случаи съдия получаваше дело, което се отнася до наказателно правна материя, а той не е специализиран именно в областта на наказателното право. Смяташе, че се, че това става по субективни, пристрастни съображения. Има и други е, аргументи. Много се, остро се критикуват е, действия на председателите на е, съдилищата, на министър-председателя във връзка с е, избора на членове на БСС. 6 месеца след влизането в сила на закона за освобождаването на съдиите от върховните съдилища, на практика се оказа, че законът е противоконституционен и промените не бяха осъществени в тяхната цялост, а само в една несъществена част от тях. Върховният съд се произнесе с едно решение, което влезе в сила през юли тази година. И всъщност преди, малко преди това бе прият закона, който променя структурата и състава на Върховния съд. Пенсионната възраст за съдиите бе променена 65 години вместо 70, е, е, с малка разлика между мъже и жени. Няколко месеца, преди няколко месеца, е, се твърдеше, че във Върховния съд пенсионната възраст за мъже и жени трябва да бъде еднаква. Сега се оказва, че жените имат право да се пенсионират и на 60 години нещо, което бе казано и от комисията. Стъй 8065 е, е номера на параграфа е, в закона за Върховния съд, на който се позовават е, и в, е, в, в е, Конституцията, на разпоредбите, на които се позовават авторите на тези предложения и за законодателни инициативи. Така, позволете ми няколко съвсем кратки заключителни думи. Няколко са примерите, които приведох, във връзка с дискусията, която водим. Естествено, аз се ограничих само до аргументи, които до този момент не бяха посочвани. Аргументите биха могли да бъдат много повече и много по-задълбочено представени. Ние чухме във всеки случай някои твърде общи изказвания, които не бяха свързани пряко с съдебната система. Конструктивният подход предполага едно много сериозно проучване на всички детайли. Благодаря ви. Благодаря. Съжалявам, искам да а, поздравя лично професор Пех. Съжалявам, че лично изпуснах неговото изложение. Сега знам, че вие с колегите си работите много усилено и много страстно в тази сфера. Виждам това съвсем очевидно и обективно, независимо от това дали се съгласят. А сега господин Михал Ваврикевич, който е юрист, ще говори. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на тази комисия, госпожи и господа. В краткото си изложение искам да привлека вниманието ви като практикуващ юрист на някои практични аспекти на ситуацията в Полша във връзка с независимостта на съдебната система. В момента сме в ситуация във връзка с правовия ред, в която се направи голяма стъпка от страна на европейските институции. Комисията се облака и междинните е, мерки, предприяти от съда в, е, в, в, е, Люксембург, е, е, ни показва, че ние работим в една система, тема, в която съди от Конституционния съд и от Върховния съд са се върнали след 65 годишна възраст. Някои от тях имат мандат до 2020 година. Ситуацията е правилна от гледна точка на договора и е, принципа е, на ефективна съдебна защита е спазен. Такава беше ситуацията преди новия акт за Върховния съд влезе в сила. Сега очакваме делото и решението на Европейския съд по въпроса. От това, което искам да повторя, че тези, да, да подчертая, че тези процедури ни показват колко е важен и колко е силен ефект на европейската правосъдна система. През последните три години всеки в Полша смяташе, че нищо не може да спре инерцията на този валя, който щеше да сгази полската система и едва с съвместните усилия на комисията и на независимите съдилища се постигна нещо. Именно за това от името на полското гражданско общество и огромното мнозинство на полските юристи искам от тук, от това място, искам да благодаря на вас, уважаеми депутати, да благодаря на комисията за решимостта и за усилията, които те правят за защитата на правовия ред в Европа тези е, процедури, тези производства е, за нарушение не са достатъчни за възстановяването на правовия ред и за възстановяването на критериите на европейската правосъдна система. Имаме много сериозна конституционна криза, имаме проблеми с Конституционния съд, който е парализиран и подчинен и не съществува като независима съдебна институция. Вече чухме много краткия, но много точен доклад на представителя на Венецианската комисия. Липсата на независимост в системата е много сериозен проблем. Най-важният проблем обаче, според мен, сега е първородния грях, който отравя цялата система и Националния съвет. Той беше избран по несъответстващ на полската е, конституция начин. Не играе конституционната си роля. Според член 186 на Полската конституция, е, този съвет трябва да защитава независимостта на съда, както и независимостта на съдиите. Междувременно той е напълно подчинен на изпълнителната и на законодателната власт. Тогава как може да гарантира независимостта на а, съдебната система. И а, това е констатирано от а, правни експерти, международни организации. Тук става дума за, и за Европейската комисия. Ние имахме шанса да я чуем. Венецианската комисия също я чухме днес. Европейската мрежа на съдебни органи, която също чухме. Националната Националният съвет а, суспендира Полския национален съдебен съвет, именно защото не отговаря на стандартите и на, на критериите за а, независимост. От практическа гледна точка може, е, е важно как работи съвета, какви решения взима, Председателя, съдията Джешак Масло, запитан от журналистите дали Националният съвет ще зачете международните решения, той каза, че ще консултира позицията си с правителството. В момента ние сме изправени пред тази ситуация, при която ще се обърне, ще се започнат а, а, за съдията Станислав Заблоцки е съдия от наказателния състав той не е бил избран от сегашния съвет, защото има междинна заповед, издадена от Върховния административен съд. Именно за това той просто е изпълнил решението и новия съдебен съвет го наказва. Аз съм представител на няколко съседи, на няколко съди, а, а, ко... има негативни становища, Става дума също така за съди, които бяха отстранени от Върховния съд и от вас от новия закон. Когато ние с колегите изпратихме обжалването пряко а, към е, а, Европейската а, мрежа на съдебните съвети. NCJ е трябваше да изпрати е, това е, обжалване пряко на Върховния съд. Те отказаха без е, компетенция от процес процесуална гледна точка просто отказаха да препратят жалбата до а, Върховния съд и така работят и до ден днешен. Юстиция, съдебно сдружение, е, сдружение на съди, с 3000 члена, което представлява около една трета от съдиите в Палша, е, докладва, че 90% от съдиите в е, Палша смятат, че е застрашено върховенството на закона. Някои от тях са изложени на политическо на политически над Баптистките трябва да зачитат основните ценности. 91,5% от съдиите, запитани от юстиция, отговарят, отговарят, че новия NCJ не отговаря, не изпълнява конституционните си задължения. 87% твърдят, че а, членовете на съвета трябва да си подадат оставка. Ние в Полша боравим с политически репресии, съвсем явни, срещу тези съдии, които изрично говорят за това, че правовия ред в Полша е застрашен. И те са обвинявани за това, че организират процеси, образователни програми. Мисля, че тук това е много добър коментар за това, което се каза от господин Кор, Карски за политическите в кавички дейности на съдиите. Изглежда невероятно, но е реално. Програмата, която се нарича институционална седмица, която се организира два пъти годишно в няколко стотин училища и в него участват около 600 юристи, правят го безплатно това са съди, следователи и прокурори. Вижда, са, са подчинени, са изложени на, на сплашване. А, и това е един много добър пример как действат нещата. В крайна сметка искам да подчертая, че полските съди много храбро а, се възпротивяват на тези ефекти. С последното си изречение искам да кажа, че полското гражданско общество подкрепя силно полските съди. Ние създадохме един комитет с 12 полски неправителствени организации граждански организации. Хелсинската фундация, Сдружение на съди и прокурори. Ние предоставяме правна и морална подкрепа на всички репресирани съди и наблюдаваме всички случаи на репресии срещу съди. Благодаря ви. Благодаря ви, когато посети нашата делегация вашата страна. Ние се видяхме с различни делегации. И сега госпожа Солека. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря за възможността да направя това изказване от името на Хелзинската фундация за правата на човека. Съвсем накратко. Това е една от най-големите фундации в областта на правата на човека в Полша. От 30 години наблюдаваме и водим спорове по случаи свързани с защита правата на човека. И искам да подчертая, че през 2015 година протестирахме против промените в Конституционния сън. От 2015 година насам в Польша има безпредседентна вълна промени, които са насочени срещу демократичната сърцевина. Проме... Спорните промени засягат съдебната система, медийните свободи и дейността на НПО. От системна гледна точка никой от тези промени не представлява необходими реформи. Вместо реформи аз смятам, че тези промени имат за цел да подкопаят дейността и съществуването на независимите институции. Нападките приемат три форми. Първо, законодателни промени, чиято цел е да парализират независимите институции и да станат те зависими от политическа воля. Второ, е, политически промени, които стесняват възможността за действие на организациите, е, но освен това, което е тревожно, атмосфера на враждебност срещу е, правозащитници, медии и съдии. Това е, е част от желанието институциите да бъдат напълнени с избраници на централната власт. Няколко примера. Най-напред е, съдебната система. Е, е, заседанието продължава дълго и сигурно вече сте претоварени с информация, но ще ви помоля за търпение. В 2015 година са приети 15 закона, уреждащи законодателната система. Никой от тези, никой от тези законодателни актове не е свързано с много важни въпроси от функционирането на съдебната система, като например достъп до лица с увреждания. Тъкмо обратното, всички тези промени са насочени към елементите на системата, които а, гарантират, че в съдилищата ще има съдии назначени по не, непрозрачен начин. Моите колеги на този панел и предишния говориха с Националния съдебен съвет, Конституционния съд, но аз искам да привлека вниманието ви към чистката в съдебната система през 2017-18 година, когато министъра на правосъдието имаше, получи правомощието да назначава председателя на съвета. Аз винаги помня историята, ще помня историята на съдя, който е служил 30 години и е бил председател на съд от, от 8 години и е бил уволнен а, с решение на Министерство на правосъдието, изпратено по факса. Промя, промяната промените бяха направени по таен начин. Министерството е, не се допита до никого преди да направи промените. Този конкретен съдя е, научи, че му се готви уволнение от своите колеги. Министерството се е свързало с колегите му, за да, му, за да им предложи неговата, неговия пост. Назначаването на нови съдии не е станало след допитване до, до съдебната система. Лицата назначени на ръководни постове са съдии, които никога а, не биха били а, подходящи с а, съдии с много кратък опит и с дисциплинарни производства. Още един въпрос. Кризата с върховенството на закона през последните три години намира отзвук във всички аспекти на държавата и дейността на независимите институции. Гражданското общество и НПО-тата не бяха споменати достатъчно по време на тази дискусия. През последните няколко години са документирани 6, поне 16 случая на Сътрудничест на е, конфликт между НПО и държавната е, администрация. Прекрати се взаимодействието между тези нпо и държавната администрация. Друга, друг, друг пример за дискриминация е свързано с финансирането. values instrument. Eh, Освен това, не правителствените организации, които са лишени от средства, като организации, работещи с мигрантите и правата на жените, са обект на нападки и обикновено не се включват в процеса на обществена консултация. В Польша през последните три години всички закони, които са важни от системна гледна точка, се приемаха бързо без надлежна консултация въздействието върху върховенството на закона ще се усеща дълги години. Ето защо е необходимо международната общност да продължи да следи ситуацията, за да не се разпространява заплатата. Имам все още 10, имам все още 3 минути, но ще спра тук, за да дам възможност за въпроси. Благодаря ви много ясни послания. Качеството е важно, не количеството. Да, благодаря ви за това, че се справихте така успешно с времето. Страхувам се, че позакъсняваме но при всички положения е, оценявам много високо качеството на вашите презентации и е, работата, която вършите. Гражданското общество е много съществена част е, от темата, която обсъждаме, академичните среди, гражданското общество – които ни помагат да разберем по-добре ситуацията. И така, не можем да проведем много дълго изслушване в тази трета част от сесията, но нека да чуем колегите, които искат да вземат думата. Барбара има думата. Благодаря, господин председател. Е, позволете ми да не се съглася с е, вашето, вашите последни думи. Не мога да кажа, че всички е, презентации бяха добре балансирани. И за това ще задам въпрос на господин Зих който представи нещата от е, научна гледна точка. Неговите е, статии също са научни статии, е, свързани с правната наука в една определена сфера на на правото, а именно европейското право. Господин Шолсен говори преди това за различните култури да, ние знаем, че е, науката е, разглежда нещата доста глобално понякога. Използвате ли определена научна методология и методика, е, когато подготвяте вашите научни статии? А, всъщност много от вашите послания а, ми напомниха някои политически форуми. А, вие говорихте за платформата. във връзка с избора на съдиите от края на 2015 година Конституционният съд се произнесе с едно решение – в което съвсем ясно се посочва, че двама от членовете, предложени от предишния парламент, всъщност са, са назначени в разрез с Конституцията. Така че в този случай ставаше дума за нарушаване на законодателството. когато говорите следващия път е, е, и започвате от 2015 година, би трябвало да споменете и това е, решение и съответния избор, за който споменах. Тъй като това бе дело, по което се произнесе Конституционния съд. Да, разпределянето на делата между съдиите. През декември 2019 е, година ще започне да се прилага новата система. Тя в момента не се използва. Паспалита Дейли описва съвсем детайлно и електронното разпределение на делата между, между съдиите, това, което се случва в съдилищата. А, включва и електронно разпределение, и е, разпределение, което не е електронно. Е, няма да споря с вас, но нека да кажа така. състав на Конституционния съд, състави на Върховния съд подкрепят управляващата партия ПИС. И всъщност някои от техните съди работят и съвместно с университетите. Така че, когато правите анализи за влиянието на ПИС върху съдебната система, би трябвало да имате предвид естествено и мнението на различни международни организации, но трябва да правите справки и с състоянието на нещата, а и мненията на други източници. Да. Може би ще ми позволите да реагирам съвсем накратко. Само секунда. Търпение. Барбара? Да, добре. Оттеглям а, а, желанието си да се изкажа, тъй като виждам, че няма време. Но бихме могли да продължим на английски, да. Радвам се на въпроса ви. Той не ме изненадва. Съгласен съм с по-голямата част от това, което казахте. Става дума за факти. Ако прочетете статиите, ще видите препратки към, а, и към тези факти но аз се опитах да опиша е, ситуацията в рамките на 10 минути. Е, и а, е, още в началото посочих, че ще се опитам да запълня някои празноти в дискусията днес след обед, без да повтарям аргументи, които вече са посочени. Да, това бе интересен отговор не става дума за политическо послание, ставаше дума за обяснение за е, някои е, е, празноти, според депутата Барбара. Да, вие представяте един реномиран университет, Е, не става дума за някакъв е, малък провинциален университет, така че очаквах една повече пълнота и аргументираност във вашето е, изказване. Добре, нека да не продължаваме с тази дискусия сега. Благодаря много на всички участници в този панел от дискусията. Благодаря е, и на представителите на делегацията, на всички участници в днешната дискусия. Благодаря ви за това, че се отзовахте на нашата покана. Ние продължаваме да следим темата. Благодаря много на преводачите. Техният работен ден завършва много високо оценяваме вашия ангажимент. Можем ли да продължим след това дискусията помежду ни? Е, нека да спомена, че има проекто доклад на е, политическите групи, който вече като проект е, е изпратен на правителството, така че е, след е, седмица ще научим и е, реакцията на правителството през декември. Най-късно сроковете са кратки. И така, аз благодаря много не само на нашите гости, но и на всички членове на комисията, които участваха активно в дискусията. Процесът продължава. Още веднъж много-много благодарности за вашия ангажимент, за участието на всички присъстващи в залата и надявам се, че отново през декември ще продължим обсъждането на темата. И така, закриваме заседанието.